Okay, friends. И така, приятели, добре дошли на това заседание, което е посветено изцяло на гласуване. Надявам се всички имате картите за гласуване в ръцете си. И започваме с 15-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието. 295 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? За 295 гласуваме поименно. Гласувайте, моля. Значи 295 проверяваме. използвайте машинките, ако обичате. Край на гласуването. Отхвърля се 23 гласа против. 16 за, против, въздържали се, приема се. 296 то пада. Компромис Ж за против въздържали се приема се. Триста и първо изменение пада, 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н за, против, въздържали се, приема се. 309-то изменение за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но а, нека проверим. 309-то, гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 310 за, против, въздържали се, отхвърля се. 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, извинявайте, проверяваме 311. Гласувайте, моля. Край на гласуването по 311. Отхвърля се 23 на 23. Стигаме до 313 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 314 е оттеглено. Също и 315. Сега текстът на комисията по член 2, алинея 1, за, против, въздържали се, приема се. Двадесет и второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка за 22 ли? председателката. Проверяваме 22-ро изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се с 26 гласа. За. 23-то изменение, заедно с 321 за против, въздържали се. Съжалявайте, не виждам добре. Е, значи, ще проверим 23-то, заедно с 321-во, по име на гласуване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 гласа против. 24-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, проверка на 24-то изменение. Гласувайте. Моля, край на гласуването. Отхвърля се. 26 гласа против. 25-то изменение за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля както предишното, но нека проверим. 25-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. То е прието за мнозинство от 4 гласа. 322 за, против, въздържали се, приема се. 324 за, против, въздържали се, приема се. 300 извинявайте, каза председателката, компромис и за против въздържали се приема се. 342 изменение за против въздържали се приема се. Извинявайте, каза председателката, 342 пада. тъй като сме приели 309-то. Не, всъщност не сме приели 309-то. 342 пада. Сега стигаме до 26-то изменение. 26-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 343-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 27-то за, 27. Трябва да го гласуваме, да. Гласуваме 27. Изменение за. Против въздържали се. Приема се. 344. За. Против въздържали се. Приема се. 345 пада. 346 също. 28 изменение заедно с 347. Гласуваме ги заедно. Не. Те падат, казва председателката. Стигаме до компромис Йо. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Компромис К. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 354 за, против, въздържали се, приема се. 355 за, против, въздържали се, приема се. 356 пада. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. 360 за, против, въздържали се, приема се. 361 пада. 340 и 341 са идентични. Гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се, приемат се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. 367 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30. Изменение 30. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 31. За, против, въздържали се. Приема се. 32. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим. Това е 32 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. И то се отхвърля. 368 изменение. Не, трябва ли да го гласуваме? Да, трябва. 368 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, Приема се. Компромис О. За, против, въздържали се, приема се. 35-то. За, против, въздържали се, приема се. 371 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? Проверяваме 371. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Да, отхвърля се. Триста и седемдесето изменение. За. Против въздържали се, отхвърля се. 372 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 373 за, против, въздържали се, отхвърля се. 374 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис П. За. Против, въздържали се, приема се. 38. За. Против, въздържали се, приема се. 376. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Q за против въздържали се приема се. 40-то изменение за против въздържали се отхвърля. Проверка за резултата от гласуването по 40-то изменение. Край на гласуването отхвърля се с 3 гласа повече против. Компромис Р. За, против, въздържали се, приема се. 385-то изменение е за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка 385. Гласувайте, моля. Край на гласуването. То се приема. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Не. Поправя се председателката. Приема се. Компромис Т. За. Против. Въздържали се. Приема се. 397 изменение. 397 заедно с 398, 399 и 400. Следите ли? Гласуваме ги заедно. За. Значи 4 идентични изменения. От 397 до 400 включително. За. Против, въздържали се, приемат се. 400 и второ, и трето, и 404 то заедно ги гласуваме. За. За тези три изменения 402, 403, 404. 401 пада, впрочем. Значи за трите, за, против, въздържали се, приемат се. 41 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка 41. Гласувайте, моля. Край на гласуването за 41 и то наистина се отхвърля. 605. За. Против въздържали се, отхвърля се. 606 за. Против въздържали се, отхвърля се. 607 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четиридесет и второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка за 42. Край на гласуването. И то се приема с мнозинство от един глас. Компромис У. За, против, въздържали се, приема се. 411 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 412 за, против въздържали се, приема се. 413 пада, компромис В. За, против въздържали се, приема се. 418 заедно с 419 за, против, въздържали се, приемат се. 420 заедно с 421 за, против, въздържали се, Приемат се компромис добове За против въздържали се. Приема се. Компромис X. За против въздържали се. Приема се. 428 изменение за против въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме 428. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто то изменение за. Против въздържали се. Отхвърля се. 430 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 43-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Един повече има от НП гласувал. Добре, да видим какъв е резултата. Отхвърля се с два гласа повече против. Сега компромис Y за против, въздържали се, приема се 45-то изменение за против, въздържали се, Мисля, че се приема. Но нека проверим. 45-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 434, а 434 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. стигаме до компромис АА. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АБ. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АЦ. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АД. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис АЕ. За, против, въздържали се. Приема се. 58. Изменението пада. Също и 458. Стигаме до 59-то изменение. 59-то за, против, въздържали се. Приема се. Компромис АФ за, против, въздържали се. Приема се. Седемдесето изменение за, против, въздържали се. Приема се. Компромис АГ за, против, въздържали се. Приема се. Compromise AH. Those in favor? Those against, abstentions carried. Компромис А, а хаш за против възраждане приема се. 87 а, компромис А 88 изменение пада. Стигаме до компромис А и. Кой е за, кой е против, е, въздържали се, приема се. 98 изменение на господин Коса за, против, въздържали се, приема се. 328, 329 заедно се гласуват за, про... за, кой е за? Amendment 98 was adopted, so we have to vote on 38 се прие, така че ще трябва да гласуваме по 328 и 329. Okay, we vote on... We vote on... И така. Гласуваме Амблок 328, 329. Кой е за, кой е против? Въздържали се, приемат се. 330, 331 се гласуват заедно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приемат се. 3-3-2-3-3-3 заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. Добре, ще направим проверка по 332 и 333. Режим на гласуване. Край на гласуването приемат се. 335 за, против, въздържали се, отхвърлят, отхвърля се. 334 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 334. Но а, моля колегите от НП да вдигат ясно ръка. И така, проверка по 334. Край на гласуването. Да, приема се. 338, 339 заедно. А за. Против въздържали се, приемат се. Изменение 99 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Джей, за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, К, за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЛ за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АМ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АН за, против, въздържали се, приема се. Компромис АО за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АП за, против, въздържали се, приема се. Изменение 499. Струва ми се, че трябва да го гласуваме. Да, ще гласуваме по 499. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка, електронно гласуване по 499. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 32 гласа. Компромис АК за, против, въздържали се, приема се. 150-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Р за, против, въздържали се, приема се. АС, компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис АТ за, против, въздържали се, приема се. Стигнахме до 162 изменение за против въздържали се приема се. Компромис АУ за против въздържали се приема се. Компромис А. В за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, W за, против, въздържали се, приема се. Изменение 191 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А Хикс за, против, въздържали се, приема се. Изменение 510 отпада. Това се отнася и до 511. Гласуваме компромис А, Y за, против, въздържали се, приема се. 522 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме изменение 337 за, против, въздържали се, приема се. 336 отпада, компромис АЗ за, против, въздържали се, приема се. Компромис БА. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Компромис Z за, против, въздържали се, приема се. Изменение 553 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 554 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 555 за, против, въздържали се, отхвърля се. 555. Моля, гласувайте. И всеки момент ще приключим с режима на гласуване. Приема се. С три гласа повече са гласовете за. Изменение 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, приема се. 233 за. Проверка по 232, разбира се. Режим на гласуване, моля. А сега край на гласуването. Приема се. 233 за. Против въздържали се. Да, налага се проверка. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Компромис А, за, против, въздържали се, приема се. 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по изменение 239. Гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Отхвърля се, да. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 240 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка по 240? Моля, гласувайте по 240. А сега край на гласуването. Отхвърля се. 241. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 242 за, против, въздържали се, отхвърля се. 243 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще направим проверка с електронни карти по 243. Моля, гласувайте. А сега край на гласуването. Отхвърля се. 244. Кой е за? Против? Бих предпочела да подложим на проверка и 244. Моля, гласувайте с електронни карти. Oh, О, 245, е, да, вие гласувахте. Е, така че можем да приключим с е, електронното гласуване. А сега изменение 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 249 и 250 се гласуват заедно, за, против, въздържали се, приемат се. 251 за, против, въздържали се, приемат се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 256, 257 и трите заедно за, против, въздържали се, приемат се. 253 отпада, 258 за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се. Налага се проверка под изменение 259. Моля, гласувайте. А сега край на гласуването. Отхвърля се с 29 е, гласа против. Изменение 260 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 261 за против, въздържали се. Мисля, че се отхвърли, но ще направим проверка. Е, трудно беше да видим точния резултат. Край на гласуването. Приема се с 5 гласа повече. Изменение 6 отпада. Компромис С. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 267. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 7. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. 279 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. Девет за, против, Приема се. 282 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 285 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис F за. Против. Въздържали се. Приема се. 289 за, против, въздържали се, приема се. Следват езиковите промени. Е, това е изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 291 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 14 изменение отпада. 292 също няма да се гласува. 293 отпада също. Остава изменение 294. Гласуваме го. Моля, гласувайте по 294 за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега вече ще гласуваме по цялото е, проекто становище с съответните изменения. Моля, гласувайте с електронни карти. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се с 46 гласа за, 0 против. Казвам благодаря на докладчика за неговата работа. Благодаря и на всички вас за това, че е, участвахте в заседанието, на което гласувахме това проекто становище но преди да закрия заседанието, трябва да ви съобщя, че на 11 и 12 април 2017 година в Брюсел, а също и на 25 април пак в Брюксел ще бъдат следващите заседания на комисията. Благодаря.